Dear colleagues, may we begin? Здравейте! Welcome to this meeting of the Legal Affairs Committee. Здравейте на заседанието на нашата комисия по правни въпроси. Първа точка е приемане на дневния ред. Нека от сега ви кажа, че осма точка се отлага, а 13-та точка ще бъде разгледана след 14-та. Имате ли възражения? Не виждам. Следователно, можем да кажем, че сме приели дневния ред и да преминем към втора точка – триизмерният печат като предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост и гражданската отговорност. Давам думата на госпожа Жуел Бержерон, докладчик. Euh, Благодаря, господин председател. Първо, нека кажа няколко думи за това какво представлява тази технология на триизмерният печат. Това е технология започна да се развива в края на 80-те години, но с много бързия напредък на технологиите, всъщност триизмерният печат вече стана достъпен и за ежедневието на гражданите. Използва се в индустрията повече от 30 години. Не е имало правни проблеми, тъй като авторските права се уреждат чрез договорното право. Професионалните мрежи, които използват триизмерния печат, са защитени и от фалшификати, но разбира се, Триизмерният печат не е нещо ефтино. Ако говорим за обикновените граждани, може би там можем да очакваме и най-много проблеми в бъдеще. През последните години тази технология се развива експоненциално. Тя се демократизира и стига наистина до обикновените хора. Триизмерният печат позволява да се произведе идентичен предмет – това може да се направи чрез триизмерен скенер и да се работи в интернет. От тук възникват някои въпроси за авторското право, правото на търговската марка, патента. Е, възможно е този продукт да се изработи без изричното разрешение на автора, като се използва интернет и се използва съответния софтуер – въпреки това, всички изработки чрез триизмерната технология не са непременно противозаконни и не всички такива производители са мошеници. Гражданите могат да изработват такива продукти за своите нужди. Тогава, когато целта не е търговска, тук няма нищо незаконно така както и при двоизмерния печат. Не всички технологии са достатъчно развити. Не можем да кажем, че тези машини са много скъпи, те са под 1000 евро, така че те могат да стигнат и до домовете. Технологиите се развиват, хората могат да си изпечатват и изработват малки фигурки мисля, че не могат да се използват все още обаче смолите за ежедневието. Триизмерният печат се използва и от множество дизайнери за техните професионални нужди. От една страна възниква проблема с това, че авторът не печели своите възнаграждения – също така се нарушава правото на целостта на творбата, тъй като работещият в интернет може да направи и съответните промени. Би трябвало да се разгледат най-вече правните рамки, като се прави разлика между професионалистите и частните лица. Аз мисля, че трябва да разгледаме и здравните приложения и от тук и етичните проблеми, тъй като можем да изработваме и човешка кожа. Сложна е темата, тъй като наистина може да се стигне до посягане срещу правата на интелектуална собственост. Освен това може да се изработват и множество дефектни продукти. При творчески авторските произведения също е възможно да бъдем залети от триизмерни фалшификати. Когато пък има някакъв дефект, също трябва да помислим кой носи отговорност. Това може да е създателя на проекта, може да бъде и автора на информационния макет платформата, която се използва от този автор или платформата за събиране на данни и обмен на файлове. Въпросът е как можем да бъдем сигурни, че изработеното чрез триизмерния печат отговаря на нормите за безопасност? Как също така можем да сме сигурни, че използваните материали не са токсични, че са топло устойчиви и така нататък? Как можем да сме сигурни, ако настъпи някакъв инцидент, че ще бъдем защитени? Кой всъщност е изработил продукта? Дали това е потребителя, който сам си е изпринтирал съответния продукт или част от продукт, или този, който е създал програмата. Всички тези въпроси трябва да намерят своя отговор. Аз се надявам заедно да стигнем до регулиране на триизмерния печат. Не става дума за блокиране на иновациите, а по-скоро за предвиждане на възможните проблеми. Също така не бива фалшификатите да се окажат твърде разпространени в бъдеще. Нашата мисия е в това да осведомяваме младите и най-вече клиентите, да защитаваме авторското право и да обясняваме какви са опасностите при изработване на продукти чрез тази технология. Благодаря ви за вниманието. Мистер Де Грандес. Господин Де Грандес. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата за нейното първо изложение. За първи път ние ще разменим мнение по една толкова важна тема. Неизбежно е да навлезем в света на технологиите, научната фантастика – роботиката. Всичко това са новите технологии в нашия живот. Това е света създал, създаден още от Жул Верн в неговите романи. Ясно е, че темата е много сериозна и с множество последици. Необходимо е да използваме възможността и да работим по доклада сериозно, защото триизмерният печат със сигурност има нужда от регулиране на европейско ниво. Ние искаме правна сигурност на пазара. Различни сектори вече използват този печат, има различни стопански практики, Специалистите вече сигнализират, че триизмерният печат води и до революция в ежедневието. Това е, разбира се, и огромен пазар през идните години. В парламента сме говорили за изработваните продукти, както и прилаганите норми, що се отнася до авторското право – патентите и търговските марки. Множество са въпросите. Например, един предмет може да бъде изработен множе, много пъти и по този начин да се продава и на черния пазар. Това е някакъв вид клонинг. На първо място според нас, ние трябва да направим така, че триизмерния печат да не вреди на авторското право. Тук има различни правни въпроси, като изработването на такива продукти противно на волята на автора или правенето на различни модификации. От друга страна, тези принтери могат да печатат всичко, включително и оръжия, дрога или незаконни предмети. На трето място трябва да се мисли за медицината, протезите. Тук е необходимо да има много стрикни ограничения при приложенията. Ако някой може сам да си изпечата нещо, и след това настъпи инцидент, защото има някакъв дефект, кой носи отговорността? Със сигурност трябва да има правна рамка за триизмерния печат. Трябва да решим най-вече предмета за отговорността. Дали можем да кажем, че изработилия продукта носи цялата отговорност, ако търсим паралел с индустрията? Ясно е, че в този случай има много повече участници. И накрая не бива да забравяме, че новите норми за триизмерния печат трябва да отговарят и на защитата на основните права. Триизмерният печат ни отвежда в нови територии и ние трябва да променим някои от своите идеи, но да продължим да работим енергично. Мисля, че с усилията на всички този доклад наистина може да постави основите на бъдещото законодателство. Благодаря. Мистер Thank you. Благодаря. Това е една много обширна тема и с голяма радост ще работя по нея. Правната ми точка е обърната към иновациите и към технологиите, позитивна е. Триизмерният печат е, не е нещо ново, но а, поевтиняването на технологиите може да, да доведе до много до ползи за нас. И ние трябва да имаме рамка, в която да можем да извлечем тези ползи. Много са ползите за екологичните аспекти, например намаляване на, на усилия за транспорт, бързо въвеждане в употреба на, на нови продукти, усъвършенстване на, на слънчеви панели. Огромен е потенциал, който може да се, да се оползотвори. Има обаче някои много сложни правни предизвикателства, пред които сме изправени поради технологиите, например патентното право, авторските права, Трудно е те да се съгласуват с е, ефтините 3D принтери. Така че ще трябва да, да намерим решение на тези предизвикателства. Има също и проблеми от друго естество. Например, ако човек може сам да си произведе е, оръжие от дома, а, използвайки триизмерен принтер, Това е едно друго предизвикателство. Проистичат и въпроси, свързани с отговорност, отговорността, коя носи. Така че е, много е обширна темата и е с голям интерес ще я следя нататък. Госпожа Делвон. Благодаря. Благодаря, господин председател. Мисля, че за първо обмена на мнение вече чухме достатъчно. Несъмнено, тази нова технология има голям, големи възможности. Е, помага на прогреса, на новаторството, но същевременно съзнаваме добре опасностите, които тази нова технология крие. Но във всички случаи добре е ние да се ограничим до правните въпроси, на това, което засяга интелектуалната собствената и сродните права и преди всичко отговорността, свързана с тях. Това, което на много ме тревожи е, че в скоро време вече ще има на пазара доста ефтини принтери а, за триизмерен печат. И трябва да помислим за стандартизацията и за разрешенията за пускането на пазара на тези продукти. Защото с триизмерните принтери могат да се произвеждат и много вредни а, неща, които вредят на здравето. Затова трябва да помислим как да вървим напред от тук нататък. И също така съществува и въпроса за отговорността. в условията на новата економика, това, което наричаме економика на сътрудничеството или солидарна економика. Как да си сътрудничат онзи, който има определен продукт, има правата над него, обаче го дава на някой друг, за който също има нужда от него. Значи тук има редица страни на въпроса, които трябва да бъдат разгледани правните страни на използването на тази нова технология. Всичко това е чудесно и а, е, желая успех а, е, в тази област. Господин Фос. Благодаря. Както вече чухме, всички е, по еднакъв начин гледаме на нещата общо взето, но, но трябва да разгледаме и различните измерения на, на триизмерния печат. Какво се печата? Какво ли не може да се печата? бъбрици, например, изкуствени органи. Сега можете да си напечатате синтетично човешко същество – Та, е, е, основният въпрос е как да подходим към отговорността. Мисля, че основата на, на отговор на този въпрос трябва да търсим в доклада за е, роботиката. Но е трудно тук да се види кой, кой ще трябва да носи отговорност за един вреден напечатан продукт. Ако цифровото, дигиталното измерение е, е това, което поражда проблеми, е, трябва от самото начало да се постави, е, да се идентифицира отговорността. Кой ще я носи? Нещата са много сложни. И наистина мисля, че трябва различно да, да подходим, различно от подхода ни към авторските права и патентното право. Много е сложно. ако си напечатам един ако си напечатам някакъв продукт и той поради материала, който съм употребил, се разтопи, се окаже дефектен, трябва да е ясно кой носи отговорността за това. Трябва да направим, да прокараме граница между много различни отделни въпроси. Комисията иска ли да вземе думата? Да, благодаря. Ката Виертю от Генерална дирекция правосъдие и потребители. Много се радвам, че провеждате този обмен на мнения. Много на време става това, много е важна темата, защото, както виждаме, както казахте, триизмерния печат преминава от ръцете на индустрията, на промишлеността към отделни физически лица. Има много важни въпроси, които проистичат от гражданската отговорност и, и от а, облигационното право. Какво, какво купува точно а, купувача? когато купува един продукт напечатан триизмерно? Най-обикновен продукт ли е или купува всъщност един компютърен файл за, за проект на продукта? Комисията през декември 2015 година внесе предложение за директива за предоставянето на цифрово съдържание и това съдържа съдържание, което е и дефектно и осигурява компенсации за, и средства за защита на потребителите. Един файл, съдържащ компютърен проект, може да се гледа като на такъв тип продукт и може да се използва тази рамка. Има обаче и други въпроси, които са не по-малко важни които повличат а, с а, себе си и, и много допълнителни а, въпроси от, от е, гражданското право. Ще ти и сложни, сложни вериги в хода на доставката на такива продукти. Така че това е един въпрос, който комисията трябва да, да проучвате първа и с радост ще си сътрудничим с парламента по тези въпроси. Тук имам с мен, съм, с мен е един колега, който може да каже също няколко думи по отношение на отговорността за продуктите. Благодаря. Аз съм ръководител на звено в вътрешен пазар. Вярно е, че е, триизмерният печат е пред, съдържа много предизвикателства, защото е технология, която може да бъде е, потенциално вредна и може да измени а, начина на доставка, на традиционните начини на доставка от а, производител до потребител. Чрез а, триизмерното, триизмерния печат а, получаваме нещо съвсем ново, което те първа трябва да проучваме. Един от важните инструменти, законодателни инструменти е директивата за публичната отговорност от 1985 година, която в момента преразглеждаме. В момента провеждаме обществено допитване и консултации, за да видим дали продължава да бъде адекватна тази директива. До края на годината трябва да, да приключи оценката и се надяваме да, да включим вашия доклад, да го отразим, да го вземем предвид в нашата оценка. Затова се надявам на тясно сътрудничество с вас по този въпрос при, определен, при определянето на, на предизвикателствата, най-вече във връзка с отговорността за 3D продуктите. Накрая ще помоля другия колега също да каже още няколко думи. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че търпеливо изслушахте мнението на комисията. Трябва да кажа нещо за правата върху, а, за авторските права. Сегашната система за защита на авторските права за налагане на авторските права вече ни дава едни сериозни рамки. Вероятно трябва да се направят някои а, промени за да бъде тя приспособена към изискването на новите технологии, които се развиват много бързо. Но трябва да бъдем внимателни, за да дадем възможност за иновации, да не ги спираме. От друга страна, ние много се радваме, че имаме възможност да присъстваме на тази първоначална размяна на мнения, която е в своевременно върви в правилна посока Въпросът е какво ще правим с авторските права, проблемите на фалшификатите, нещо, което подчерта и госпожа докладчика. С развитието на технологията, бизнес модела за фалшификатите ще се променя и няма да бъде толкова скъпо триизмерното печатане. Госпожо Подхочек, искали да добавите нещо? Няма нещо много какво да добавя, значи беше хвърлена достатъчно светлина върху а, проблема в тази чудесна епоха на новаторски решения. Трябва да се опитаме да регламентираме нещата своевременно. Включително и като вземем предвид това, което ни казаха представителите на комисията, за да бъдат решени проблемите на триизмерната ни печат включително и като се уреди въпроса с отговорността на онези, които го използват. Председателя. Благодаря. В такъв случай можем да приключим с тази точка от дневния ред. И сега продължаваме с трета точка от нашия дневния ред. И ще отстъпа председателството на заместник председателят господин Кавада.